че авторите имат право на избор какво да правят с творбите си и те трябва да очакват да получават заплащане бързо. Има проблем с заплащането все още, защото дори сега има милиарди евро в банкови сметки, без да могат да бъдат прехвърлени към творците. Може би мога да направя някои предложения за изменения. Това са основните неща, обаче, които исках да повдигна. Имам един въпрос към Хелмут. Как вижда той колективните дружества в контекста на директивата за услугите. Ще ми е интересно да чуя неговото мнение. Председателя, благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Не. Тогава нека да чуем комисията. Госпожа Герба, генерална дирекция Март. Здравейте. Иск искам да кажа, че ние искаме да реагираме в общ план. Основната част на предложението на комисията е свързано с прозрачност, достъп до плащане, собствениците на прав... за собствениците на правата, които трябва да бъдат в центъра на вниманието. Това е основната част на, на предложената директива. Във връзка с повдигнатите от докладчика въпроси, аз мисля, че те са много уместни за тази парламентарна комисия. Имаше обсъждане за създаването на равнопоставеност от гледна точка на приложното поле на предложението както и за създаването на организации извън Европейския съюз, които действат на територията на Европейския съюз. Комисията реши да не създава такива правила и да не дава възможност за създаването на такива организации за колективно управление. От друга страна, всяка държава членка може да разшири приложението на разпоредбите, включително за да обхване организации за колективно управление, както в Европейския съюз, така и в отделните държави членки. Това е отразено в текста, изготвен от Ирландското председателство който вече е обществено достояние в момента. Според нас, такова разширение, за да може да се включат организации за колективно управление извън Европейския съюз, включва проблеми на организацията и изпълнението на тези разпоредби. Те ще трябва да бъдат изпълнени а, от организации в други страни, в трети страни. Когато говорим за административния капацитет, а, виждаме проблем как ще накараме как едно китайско дружество да спази правилата по тази директива. Вероятно ще бъде по-трудно по-скоро можем да си представим някакви информационни задължения. Лица, ам, упоменати като агенти или независими оператори, това са все неща, които сме обсъждали многократно, продължават да са тема на дискусията не става дума напременно само за организации за колективно управление. Смисъла на предложението на комисията беше да се подобри функционирането на организациите за управление. Защо избрахме това приложно поле? Поради тяхното доминиращо положение на пазара с ексклюзивни пазари, всичко това прави тяхната позиция, тяхното положение много специфично. Що се отнася до независимите оператори, позицията е много различна. Ние нямаме доминираща позиция на пазаря и избора на такъв независим оператор е принадлежи на собственика на правата и а, те предоставят услуги на съвсем различна основа, защото това не се прави колективно. Има индивидуални тарифи и индивидуални лицензионни условия, така че тук няма елемента на колективно управление и това именно наведе комисията да не прави това предложение. Тези оператори не са включени в разпоредбите. И сега в заключение Хелман Шолц да вземе отношение по зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Просто ще се опитам да отговоря на въпросите и на една бележка, направена от комисията, може би като започна с нея. Може би, да, наистина тук има е известно противо, противоречие относно това, кой да бъде включен в тази директива. Но от гледна точка на авторите трябва да се каже, че Европейския съюз и неговия традиционен подход чрез колективното управление следва да бъде защитен И е, друго процедурно правило или закон, както в е, Съединените щати, не би трябвало да доведе до а, е, продукти, производства на външните пазари, да бъдат наложени тук в Европейския съюз, тъй като Европейския съюз има право да търси най-доброто управление на правата. Дори тогава, когато става дума за тенденцията, която току-що описах, именно нова форма на бораване с правата, които следва да бъдат защитени единственото колективно дружество в Европа, което сега се опитва да постигне решаване на споровете се намира в Германия, може би защото тя е достатъчно силна да търси чрез Google Всъщност това се случва в действителност. И аз мисля, че като имаме директива в тази сфера, трябва да видим какво ще се случи в бъдещето, ако се увеличи международния обмен. И по време на периода на преходите ще се сблъскаме точно с този проблем – именно поради начина по който защищаваме културното разнообразие на Европа. Искам само да засегна този въпрос. Ние не прилагаме всяка мисъл и всеки аспект на тази директива, но трябва да гледаме и напред към бъдещето и да бъдем максимално гъвкави в отношенията, свързани с защитата на правата за интелектуална собственост, както и в защитата на потребителите в национален мащаб. По другия въпрос трябва да кажа, че да, наистина правата на а, музиканти на автори не могат да бъдат сравнявани с интелектуалните права на фармацевти, например, така че директивата не бива пряко да а, урежда тази позиция и аз мога да кажа, че няма да съм за а, а, директивата за услугите в този контекст. Разглеждам различни аспекти, които докладчиците в Сянка внасят и ще внасят и накрая ще изготвим становище, което ще отрази нашия аспект на вътрешния пазар в Европейския съюз и трети пазари, тогава когато водещата комисия приеме нова позиция във връзка с новата директива. Calendar, uh, deadline for amendments of Благодаря. Срок за внасяне на изменения по обяд на 3 юни. Извинете, 3 май. Item 14, I don't see the rap. Точка 14. Не виждам докладчика. Моите източници ми казват обаче, че докладчикът пристига. И това се оказва вярно. Well, uh, item 14. Точка 14. Какво стана с кафето сега, ли? For AFET Становище. Препоръка до съвета, комисията и Европейската служба за външна дейност по преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Малайзия. Проектът на становище е във вашите папки. Е, нас не засяга е, раздел търговия в това споразумение за партньорство и сътрудничество поради е, това, че нямаше в нашата комисия много време, единствено на английски язик разполагате с варианта на проект на становище. Както знаете, политическото споразумение – както по втория, така и по третия стълб е на лице от октомври 2010 година. Следим преговорите по раздел търговия или така наречения стълб търговия. Никола Риналди, Ивар Рапорте. Докладчик е господин Николо Риналди. Заповядайте. Ордо ди партенариато и кооперационе кон ла Малезия. Благодаря, благодаря господин председател. Споразумението за сътрудничество и партньорство в Малайзия в доклада на колегата Телбая съдържа редица проблеми, свързани с преференциите. Има редица проблеми в Малайзия като държава. Там все още съществува смъртното наказание. Също така има проблеми, свързани с приноса на Малайзия към климатичните промени но а, взаимоотношенията между Европейския съюз и Малайзия не се изчерпват само с политическите въпроси, също така включват економически и търговски въпроси. А, това е важен партньор. Европейския съюз е третият по важност партньор след Китай и Сингапур за Малайзия в търговско отношение. А Малайзия има много малко население. Тя се намира на 22-ро място а, по износ, а, обем на износ а, към Европейския съюз. Ние водим преговори с Малайзия за сключването на споразумение за свободна търговия. в рамките на преговорите за сключване на такива споразумения с други азиатски държави. Предвижда се сключване на това споразумение до края на 2013 година с съгласието на Европейския парламент до 2014 година. Този процес е доста стабилен. През април 2013 година преговаряхме двустранно с Малайзия. Това беше седмият кръг от преговори между Европейският съюз и Малайзия. Това се случи преди една година. Бях обсъждани редица теми – Някои въпроси останаха без отговор, като например хигиенно-ветеринарните мерки в рамките на споразумението и главата инвестиции. Постигнахме напредък, но все още има още отворени въпроси. След това преговорите бяха отложени за периода след изборите в Малайзия първо през юни, след това бяха преместени за есента и сега са планирани за месец май. Трудно е да се каже кога преговорите ще бъдат продължени, особено заседанието на техническите експерти доклад, като докладчик по напредъка с преговорите с Малайзия, мога да кажа, че процесът е много бавен а, заради редица осложнения а, вътре в държавата Малайзия и заради предстоящите а, или за, заради предизборната обстановка там. А, няколко думи за проблемите, свързани с а, споразуменията за свободна търговия, всички те са валидни за Малайзия. Например, въпроса за обществените поръчки, достъпът до тях за предприятия от Европейският съюз все още не е уточнен и нямаме никакви облегчения. По въпроса за медикаментите водихме подобни разговори с Индия, сега ги водим с Малайзия. Има проблеми с географските определения. Малайските закони предвиждат ограничение на употребата на алкохол по религиозни съображения. Например, съществуват преференции за притежанието на земя за малайски граждани и тук не сме постигнали балансирано решение. Бихме искали да сключим възможно в най-кратък срок споразумение с Малайзия, защото държавата е в положение подобно на това на Корея. Бихме искали да се вземе решение за общи норми и те да се спазват. Всичко останало, което касае преговорите в правомощите на моя колега Менендес, Двустранните връзки между Европейския съюз и Малайзия те първа трябва да достигнат някаква степен на зрялост. Малко съм ревнив към резултатите от работата на Комисията по външните работи, но мисля, че външнополитическите и а, външнополитическите връзки са важни, но една част от тях могат да се решат а, с помощта на търговски споразумения. Благодаря. Благодаря. Девид Мартин. Благодаря, господин председателю. Ще се изкажа лаконично, но първо, първо искам да изразя съгласие с Никола, че Европейският съюз трябва да се стреми към амбициозно и изчерпателно споразумение за свободна търговия с Малайзия. Малко съм объркан, може би по своя вина, за подхода на комисията. Не съм сигурен дали е, договаряме споразумение за партньорство и сътрудничество и споразумение за свободна търговия по-отделно или заедно. Е, когато работихме по е, договора за свободна търговия с Сингапур. Е, имаше отделно такъв е, договор и отделно договор за партньорство, като имаше два успоредни процеса на преговори, докато сега не съм наясно дали има такова разделяне. По отношение на спогодбата за партньорство, най-важното за нас е да настояваме много и категорично пред малайзиците за правата на човека защото макар да има отдавна демокрация в Малайзия, има известен спад в стандартите за защита на правата на човека. Е, е, мисля, че на 5 май е, ще, ще бъдат произведени най-съпроводените от насилие избори в историята на страната. Това, разбира се, е част от общи економически и политически процеси в Малайзия и един проблем, с с правата на човека, който трябва да държим под око. По отношение на свободната търговия, при Сингапур ние зададохме стандарти, критерии и мисля, че много от тези постижения като парламент трябва да настояваме да бъдат възприяти по отношение на, Мала... на Малайзия. Аз е, е, бях е, много изненадан, но все пак с географските обозначения Сингапур се съгласи в хода на преговорите и трябва да искаме и Малайзия да се съгласи. Никола спомена достъпът до медицинско обслужване и на това трябва да настояваме. Имаме едно опасение. Имам едно опасение във връзка с последната точка. Малайзия е страна богата на суровини и я призоваваме да не ограничава достъпа до тези суровини. Но това може да стане, разбира се, само до някъде, защото разбираме, че там има много специфична околна среда и много специфична флора и фауна и трябва да окоръжим малайзийците да не ги експлуатират, а да ги използват разумно. Трябва да имаме. In... Много трябва да настояваме и да внимаваме с дървесината. Има такова споразумение, обаче макар и да настоява много нашето е, представителство в Малайзия, че се работи по този въпрос. Работи се само по отношение на незаконно добиваната дървесина. За това трябва да направим усилие а, да обърнем внимание и на процесите, свързани с законния добив. Да не стане така, че в един момент тяхната природа да пострада и те да ни кажат, вие ни накарахте да я експлуатираме. С тези бележки, господин председателю, смятам, че трябва да приветстваме преговорите и по спогодбата за свободна търговия и по споразумението за партньорство и сътрудничество. Те ще бъдат в интерес на Европейския съюз. пак се връщам на въпроса, ви, на въпроса си от самото начало. Успоредно ли се водят за два процеса на преговори или в един процес се договарят и двете спогодби? Председателят, ще очакваме отговор от комисията. Сега е ни Жадо. Благодаря, господин председателю. Ще бъда съвсем лаконичен, защото имам е, едно усещане, че е, Дейвид Мартин е прехванал бележката, е, която е, е, а, аз исках да предложа на вашето внимание по инструкция на нашата политическа сила. Да, е, във връзка с правната е, уредба и юридическата рамка имаме същите питания, също така и по въпроса за горите и за ресурсите. И тъй като е, обичам да се заяждам, знаете, господин председателю. Нашия колега казва, само ако имаме спогодба за свободна търговия с Малайзия, нашите отношения ще са достигнали пълната си зрялост. Заяждам се сега. Какво иска да каже той? Правилно ли съм го разбрал? Господин Мърфи. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да бъда лаконичен, но зависи от това до каква степен ще се простре моето несъгласие. Your, your uh, e е, да, ще се опитам и да не затруднявам вас и колегите ви в НП. Да, да, да. Това беше е, остроумие от моя страна. Мисля, че трябва да се възползваме е, от възможността, която дава едно становище и по-общо един доклад. Да не говорим само за услуги, достъп до суровини и други такива неща, но да не споменаваме е, правата на човека, които спомена Дейвид, е, и социалните и трудови стандарти. Е, те трябва да имат видно присъствие е, в е, споразумението за е, е, партньорство и сътрудничество. Там трябва да има много е, категоричен, добре обоснован раздел за устойчивост. Има много сериозни проблеми с правата на работниците особено правото им да се организират колективно. Имам три е, ключови конвенции на МОД, които не са ратифицирани от Малайзия. Има много реален проблем пред синдикатите да организират е, себе си като независими организации, а не като дружествени такива. Например, когато е, има избори е, за признаване на синдикатите Чужестранните работници а, е, се броят като участвали в избора, но гласовете им за или против не се броят, така че те автоматично се смятат за гласували против. Има и проблем с а, е, особените економически зони, а, е, където по принцип общите норми не се прилагат а, и се противопоставяме а, на правилата за организация на профсъюзите. А, сега последни думи а, за минималната работна заплата. Законодателството там беше беше прието в края на миналата година и трябваше да започне да действа от началото на тази година 500 работодатели получиха изключение, т.е. свобода да не прилагат нормите за а, минималната заплата. А, освен това, а, има различни проблеми с работниците мигранти. Според Amnesty International 30 000 случая има на работници бити с пръчки, отнемат им се паспортите. Много, много тежко е положението и мисля, че това са все въпроси, които трябва да поставим. Благодаря ви за даденото ми време. Thank you very much. Um, the... Благодаря. Комисията приветства това становище и смята, че основните елементи са засегнати от наша гледна точка и е, сме съгласни с изказванията, направени до сега, че всичко това е свързано и е много важно. Малайзия е много важна, Сингапур също. Комисията очаква възстановяването на тези споразумения за свободна търговия. И както посочи докладчика, преговорите в момента са преустановени временно, нещата се влачат цяла година, тъй като датата на изборите непрекъснато се отлагаше. Ние обаче поддържаме контакти с страната и смятаме, че след 5 май, която и страна да спечели изборите, ние ще продължим да работим и както беше посочено, изправени сме пред един стандартен списък от проблеми с азиатските страни. В Малайсия обаче има някои специфични елементи, е, религиозния елемент – както и някои допълнителни предизвикателства. И сега, връщайки се към въпроса за поясненията, за преговорите, които се водят едновременно а, като споразумение за партньорство и сътрудничество и за свободна търговия с всички азиатски страни. Е, сме започнали, в някои държави сме започнали е, е, преговори за партньорство и сътрудничество. Във връзка с стратегическите ни цели е много важно да имаме споразумения както за партньорство и сътрудничество, така и за свободна търговия, защото искаме да обхванем и политическо политическите и търговските измерения. От, от гледна точка на търговията, трябва първо да се сключи споразумение за партньорство и сътрудничество, преди да се сключи споразумението за свободна търговия. Сега по въпроса за природните ресурси, ние настояваме за много солидна глава по устойчивото развитие с Маля, Малайзия, тъй като там има редица специфични условия, които трябва да бъдат отразени в дневния ред на преговорите. Ние настояваме много и е важно също така и парламента да се изкаже твърдо по въпроса тъй като Малайзия е едно от основните предизвикателства. Два въпроса за господин Риналди. Доколкото знам от моите източници, преговорите не напредват и не вървят гладко. На второ място, може ли да стигнем до приключване на споразумение с Малайсия, ако Малай... при положение, че Малайсия не проявява никакво желание да се доближи до нашите екологични стандарти. Втори въпрос. Ако има два правни инструмента, две споразумения, единия за, поли... за стълба политическо партньорство, а другия за търговските споразумения. Защо за Бога изготвяме становище за АФЕД, след като въпросът е в нашата сфера? Благодаря, господин председател. В това обсъждане не става въпрос за споразумението за търков. Why on earth should we be giving an opinion on trade matters? Да, така е, но защо да даваме становище за търговски въпроси в, приположение, че в него няма никакви търговски спор, съображения? Да, ще се върна на този въпрос. Това, което касае нас, са множеството контакти, които съществуват, поне на техническо ниво, с Малайзия. Но заради многократно отлаганите избори от миналата година не сме преговаряли по същества. Следващата седмица ще се проведат изборите в Малайзия и се надяваме след това да можем да продължим преговорите. Ще се спра сега на въпроса, който ми зададохте, господин председател. Ще продължа на френски, за да отговоря на женик. смита смисъл е много лесно да се води преговор с партньорите защото много е трудно да се, органи... да се водят преговори за свободна търговия. В момента, в който имаме една рамка, която е балансирана рамка в рамките на някакво споразумение между нас и Малайсия за търговски и економически отношения, това означава, че ще има зрели отношения между нас и Малайзия. Защо а, тря... сме помолени да изготвим становище по този въпрос? Не аз съм човекът, който трябва да зададе този въпрос, господин председател, Трябва да кажа обаче, че ключът за отношенията между Европейския съюз и Малайзия в тази рамка на паралелни преговори ще проистече от споразумението за свободна търговия, а не от споразумението за партньорство и сътрудничество. Малайзия не е единствената азиатска държава, в която се водят паралелни преговори. Има и други азиатски държави, които са в същото положение. И позволете ми да кажа отново, че истинските средства, е, с които се работи в тази част на света, са балансирани споразумения за свободна търговия и те са много по-уместни, отколкото споразуменията за партньорство и сътрудничество, в които не се не, които не се впускат в подробности за отношения, които са по същество главно финансови, свързани с, търговията. Нигжа Жадо повдигна въпроса за суровините. В Малайсия се провежда политика, която а, в действителност наказва Европа ние се опитваме да имаме справедлив достъп и се опитваме да работим по формулировката на текста, за да избегнем всякакво недоразумение, но се опитваме да се запасим от въздействието върху, неблагоприятното въздействие върху околната среда. Председателя. Добре. Крайният срок за измененията 3 е май по обед. Точка 15. Първи годишен доклад за комисията, на комисията до Европейския парламент относно дейностите на агенциите за експортно кредитиране на държавите членки. Ние сме отговорната комисия. Нашия докладчик е Ник Жадо. Той е нашия експерт по тези въпроси. Аз му давам думата да представи проекто доклада си и да започне да започнем след това дискусията. Яник, ще имаш думата. Благодаря, господин председател. Вече проведохме обмяна на мнение по този доклад и да, за да си ви припомня контекста, ние като Европейски парламент и искахме повече прозрачност върху дейностите за експорта на държавите членки и агенциите за експортно кредитиране е, в съответствие с целите на договора и на целите на Европейския съюз, по-специално на, във връзка с, с отчетността с, с нашите цели от, на външнополитически цели, правата на човека и други теми. Първият доклад вече е готов. Както знаете, от гледна точка на своя статут, той беше обект на много съмнения от начало във връзка с това какъв доклад е, дали е официален, как се събират данните, имаше редица въпроси относно статута на доклада и това тази сутрин ни доведе тази сутрин на заседанието на координаторите, ако ми позволите, господин председателю, да продължим действието на делегираните актове с известно време, за да сме сигурни, че в този период следващия доклад ще бъде публично достояние, ще бъде разпространяван в Европейския парламент и в другите а, институции. По същество, вие сте запознати с доклада от 2-3 седмици. Отново се занимаваме с темата, която ни накара да вземем решение в Европейския парламент за да може дейностите на агенциите за експортно кредитиране които имат бюджет от милиарди, да бъдат обект на а, Европейския договор. И е, това не е лесно упражнение да се отчитат нефинансови аспекти. Това е проблем, който е, стои пред. Е, множество институции, той е свързан с развитието, с правата на човека, за да преодолеем тези трудности. Ние бихме желали да знаем, че комисията се опитва да се включи, но е, ще включим данните в доклада, така че доклада следващата година да бъде по-силен, да постигнем повече информация за дейностите на агенциите на държавите членки за експортно кредитиране и да се отговори на целите, формулирани в рамките на Европейския съюз. Благодаря и очаквам вашите коментари. Председателя, дам думата за дебати. Благодаря, господин председател. В този случай абсолютно безрезервно подкрепям Яник Жадо. Основният елемент, когато разработвахме базисното законодателство, беше желанието ни да гарантираме максимална прозрачност. Това беше предмет на този доклад, защото няма смисъл да обсъждаме тези въпроси поверително. А, напротив, обществеността трябва да знае за какво се използват кредитите за а, експорт. И това беше наша основна задача. Винаги се борим с това, че политиката защитава винаги нечи интереси и изключва обществеността от а, дебат. Така че трябва да бъдем възможно най-прозрачни. И действително искаме добър прозрачен доклад, който да отговаря на нашите изисквания и ще използваме удължения срок за а, внасяне на а, предложения за, във връзка с тези актове. Следващият оратор, благодаря. Аз ще бъда лаконичен. <laughs> Няма отговор на този въпрос, който бе зададен извън микрофона. Първо, искам да кажа, че членовете на моята много малка група бяха много сериозно критикувани е, на пленарно заседание за това, че не влизат на заседания на комисията. Много съм изненадан, като се огледам, че тук няма един единствен член на ЕНП при положение, че има 11 членове. А, точно да чуе какво казвам, пристига първият. И още повече, няма нито един член на Европейската формация на консерваторите. Не е много голяма групата. Мисля, че там трима британски консерватори участват във вашата комисия, така че може би да кажа, че е, някои е, членове би трябвало вече да не критикуват е, е нашата формация на пленарно е, е заседание. Защо няма нито един член на ЕНП, освен господин Щастни, който току-що влезе и не чу на господин Жадо бележките? Това е много тежък и нетърпящ отлагане въпрос при всяка дискусия можете само всъщност да определите сферите, в които не са съгласни. Господин Жадо само така елегантно претвори същата констатация. Експортните кредити са на сърцето и на Европейския съюз и на службата за външно действие. Но това са бюрократични глупости. Прозрачността е едно, а бюрокрацията е друго. И е, трудно ми е да си представя нещо по-вредно за благоденствието, за е, успеха на износа на държавите членки, включително Великобритания, и за нивото на а, заетост а, в а, тези държави членки и нивото на безработица съответно. Е, експортните агенции са някаква фантазия, глуповата. Те само е, оправдават съществуването на службата за външни действия. Е, съвсем, съвсем, съвсем накратко по доклада. Е, ето какво пише. Общата търговска политика трябва да се води в контекста на целите на е, службата за външни действия. Точно това, което казвам. И след това. Точка Л. Подкрепата за износа трябва да бъде използвана за намаляване на високите екологични рискове. Ама това не може да бъде вярно. Те трябва да намаляват търговския риск. Експортният кредит всъщност запълва празноти в частния сектор. А, иначе, в друг контекст, вие сте много за частния сектор – 200 милиарда евро са цифра, на която ще се върна. Слега, точка четвърта от регламента по отношение на специфичните отчетни изисквания. Трябва да се приеме или поне да се помисли за това колко пагубно за функционирането на експортните а, агенции е а, това те да се отчитат пред а, комисията, за да удовлетворят исканията на една гигантска бюрокрация, само за да оправдаят съществуването, както казах, на службата за външни действия. Стигам до една точка, където се казва не може да се прецени дали дейността по експортно кредитиране отговаря на общите цели на Съюза. Ами това е напълно субективно службата за външна дейност. Те така или иначе не работят 20 седмици в годината. И сега ключът аз съм имал привилегията да обслужвам максимално добре според способностите си интересите на своите избиратели в настоящата комисия. И ми се е наложило да разбера, че много колеги а, са така настроени, а, че а, всяко търговско споразумение трябва да има прилепен към него някакъв текст за правата на човека. Правата на човека са нещо важно и корпоративната социална отговорност също. Но това, а, което казвате е проблем. Това е директно посегателство върху 250 милиарда евро стойност. Средства за износ от страна на Европейския съюз. Сега, господин Жадо, вие сте автор на този доклад. Във Франция безработицата е 10,3%. Аз не успях да установя каква е безработицата в западната част на Франция, която вие представлявате. Може би ще ни кажете в своите отговори. Но настоявам да вземете предвид, и то изключително внимателно, факта, че когато се месите в дейността на агенциите за експортно кредитиране, ще постигнете само едно – да снижите възможния износ, да ограничите износа и значително да увеличите безработицата. Това в много тежък момент в историята, както на вашата, така и на моята страна. Уилям Дартмут. Уилям Дартмут. Мисля, че ако има нещо, за което аз не мога да бъда обвинен, е това, че дискриминирам малките а, политически групи. И аз така, господине. Вярвам а, в това, че всички са на еднакво високо ниво. Някой желая ли да вземе отношение сега? Господин председателю, искам да се изкажа от името на двама души. Първо, от името на колегата, който е контрадокладчик. Тя в момента е в Германия и не можеше да присъства. И второ, от свое лично име. За присъствието на НП мога да ви уверя, е, Както забелязвате, е, ние е, гласуваме с по един глас. И за това ще видите, че ние представляваме двама души, общо 20 гласа, защото един човек представлява 10 души. Не, вижте. Аз ви давам а, а, думата а, да а, отговорите а, само на Уилям Дартмут, обаче Пол Мърфи беше вдигнал а, ръка преди вас. Благодаря много. Да, първото, което ще кажа е, че. А, Яник е прав за процедурата. Невероятно е, че е, твърдим, че е, са необходими мерки за прозрачност. Е, и след това стигаме до годишен доклад, е, който е, е достъпен за обществото. Това е подигравка. Всъщност е, целият процес остава скрит за обществото. Това не бива да се повтаря и следва да има много категорично послание в резолюцията в този смисъл. По отношение на съдържанието, е, до голяма степен съм съгласен с съдържанието на доклада на Яник. Ние проведохме ползотворни е, обмени на становище, на идеи. значи, е, в момента е, не ни се дава достатъчна информация, за да преценим е, какво е отражението на агенциите за експортно кредитиране, какво, до каква полза водят така изразходваните пари на дълъкоплаците? Подобрява ли се положението с правата на човека? И дали се излиза извън общия подход на ОИСР? Е, специално приветствам точки 9 и 10, които е, призовават към е, нов подход на основание член 21. Смятам, че това е правилно и може да остане в резолюцията като едно много силно заредено послание от парламента. От гледна точка на доводи, които да използваме, аз бих добавил, че трябва да има консултация, участие на гражданското общество, на всички засегнати мисля, че в този смисъл можем да подобрим редакцията. Благодаря сега НП Даниел Каспари. Уважаеми господин председател, искам първо съвсем накратко да представя коментарите на моята колежка госпожа Роволт. Тя не може да присъства, защото има ангажименти в Германия. Тя пише, уважаеми колеги, инициативният... докладът по собствена инициатива на колегата Жадо предвижда някои нововведения, с които не сме съгласни. Поставяме си въпроса дали докладчиката разбира действително влиянието на агенциите върху експорта. Има основни правила от ОИСР. Чрез проверката на проектите се, се определя дали докладите ще получат финансиране или не. И в тази връзка трябва да се предприемат промени в доклада, защото не е ясно по какъв начин ще се реализират тези нововведения този доклад е по собствена инициатива, въпреки това реализирането на мерките, които той предвижда, трябва да бъдат проследяеми. Надявам се, че ще намерим общ път и ще опитаме заедно да накараме държави, които не са членки на ОИСР, да спазват тези предписания, които организацията прави. И няколко коментара от моя страна. аз също прочетох доклада на колегата Жадо и мисля, че ако живеем в свят, какъвто бихме искали да си го представяме като европейци, бих се съгласил с много неща, но за съжаление останалата част от света не изглежда така, както изглежда света на добрите хора в Европа. И тази част от света е много по-голяма. Разбира се, че сме направили много добрини до този момент. Трябва да видим, че в момента е, има драматична конкуренция по света и европейските експортни кредитиращи агенти се опитват е, да намерят място е, в е, този свят и всички ние имаме общата цел да наложим демократични стандарти, които отчитат е, е, човешките права. Но ако поставим е, прекомерно е, сложни условия на нашите агенции за кредитиране. Е, ще си поставим чудесни цели, е, но тези изисквания ще бъдат несъразмерни спрямо това, което другите правят. и по този начин просто самите ние ще пречим на нашите предприятия да стъпят на пазара и те ще губят пазари и поръчки. Например, китайските агенции за кредитиране не спазват тези стандарти, не спазват стандартите на ОИСР те изобщо не се грижат за екологични и социални стандарти а, и просто събират всички поръчки, които липсват на други части, в други части на света. Така че принципно съм съгласен, трябва да направим повече за демокрацията, за правата на човека, но трябва да го направим не така, че да пречим на нашите предприятия, а, а правителствата. А, и предприемачите а, могат да изгубят желание изобщо да общуват с нас. А, ще си направим меческа услуга, ако можем да обясним на избирателите колко а, високи стандарти си поставяме, но в крайна сметка за хората по места няма да постигнем нищо, защото просто няма да присъстваме в общественото обсъждане на нещата. Така че трябва да не губим а, мярката и а, трябва да поставяме смислени стандарти, смислени изисквания към а, агенциите за експортно кредитиране. А, в противен случай няма да постигнем нищо и по-скоро ще влушим живота, условията, при които съществуват хората и няма да сме прави в насоката, в която се движим. Any other request from the floor? Други желаящи да се изкашат? Добре, нека да изслушаме комисията сега. По този въпрос тук моето, моята информация е, че имам две имена, Шолц или Химено, кой е началник. Аз съм Кристоф Кимер – да, ние работим в тандем, по-скоро в трио. Значи нашата комуникация трябва да се подобри. И сега се връщам към основното нещо, което исках да кажа днес. На френски се казва, а, че понякога по-доброто е често враг на доброто. Да, казва председателя, това съществува в повечето езици. Именно за това щях да кажа, че нарочните усилия на комисията да повиши прозрачността, като предостави един проекто текст на доклада беше критикувано като стъпка против прозрачността. Исках да обясня защо ни отне толкова време. Вие знаете, че Регламента предвижда а, да се предоставят а, от държавите членки годишни доклади според техните национални законодателни рамки и а, авторизирането на публикуването на националните доклади изисква да се преминат съответни процедури. Именно за това ние не можахме да ви представим окончателната публична версия, която сега обсъждаме. Е, ние разбрахме посланието, това вече няма да бъде проблем. А сега по другите въпроси искам да кажа, че много се радваме, че сме тук и ще започнем да обсъждаме този доклад по собствена инициатива. Доколкото разбирам, евродепутатите имат все още време, за да предоставят своите коментари по доклада, на базата на които ще се продължи обсъждането. И ние очакваме да а, участваме в дискусията. Яник Жадо Реакцията на доклада ти беше добра. Благодаря, господин председател. Аз ще отговоря на всички по същество, но няма да го направя подробно, за да не отнема цялата целия следобед. Искам да напомня, предизвикателството на този доклад е, не е да се определят нови стандарти в екологията, в правата на човека, в развитието, в държавния е, дълг или каквото и да е. Идеята на този доклад е да се ам, действа и да се предостави малко повече европейска хармонизация и повече прозрачност и толкова, независимо от това дали става дума за началния доклад или в днешния доклад, не става въпрос да се постави под въпрос работата на агенциите и не трябва да се казва непременно дали помежду си да определяме какви са правата на човека или новите стандарти за защита на околната среда. Това не е темата. Идеята е да се въведе повече прозрачност в една основна дейност в нашата международна економическа дейност. Второ, може да водим дълго обсъждане за безработицата и нейните причини. На първо място, аз съм много изненадан от това, че британците, включително във вашата група, непрекъснато изискват всяко европейско евро да а, бъде а, разсъблечено, така да се каже, всяко европейско евро да не се прилага за британски економически дейности. Тоест, това ме изненадва. Или смятаме, че има някакво а, предизвикателство в прозрачността на Европа. И това е легитимна загриженост и изведнъж да няма евро неотчетено за дейностите в Великобритания. И втория пункт е отново е свързан с, с прозрачността. Сега вече е легитимно гражданите на Европейския съюз да знаят какъв, какъв е бил избора за изразходването на тези 250 милиона? Защото трябва да знаем какво е направено с тези средства, да се знае дали е, економическите дейности на държавите са ефективни за да може да насърчаваме модел, който да приемем общо и общностно. А, значи за мен нещата са съвсем ясни. Ние сме за повече а, прозрачност и агенциите в държавите членки да ни кажат какво правят ние обаче нямаме е, европейски модел, е, който да е, изготвим чрез отказвайки се от нашите принципи и стандарти, тъй като няма економически модел на растеж, който да се сравнява с Китай. Крайният срок на измененията е 6 май в 6 вечерта. И сега тук има известно изменение, защото първия първия крайен срок беше обед, а сега говорим за 6 часа след обед. Сега преминаваме към точка 16 етапно споразумение към споразумение за економическо партньорство между Европейската общност и Централна Европа. Това е споразумение за економическо партньорство с, с африканските държави, с държавите от региона на АКТБ и давам думата на Дейвид Мартин, който е наш докладчик. Това е становище за Инта. Инта е водещата в комисия. Всъщност не извинявайте, поправя се председателя. Ние отговорихме. А, ние сме отговорната комисия и нашия докладчик е Дейвид Мартин. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че първото нещо, което трябва да се знае е, че всъщност има, става дума за междинно споразумение с Камерун, а не с централно африканските държави. Ние обсъдихме това и преди, но искам да напомня на колегите, че нещата се влачат почти 10 години. Започнахме преговорите още през 2003 година. Камерун подписа споразуменията в 2007 Европейския парламент приветства междинното споразумение, но не можахме да изтеглим текст от съвета преди ноември 2012 година и се надяваме, че следващата година, когато ще, се, ще честваме 10 години от началото на работата по това споразумение, нещо ще стане, защото дори аз мисля, че това е много бавно. А, Миналата седмица имаше гласуване в пленарната зала да се завърши процеса през октомври 2014 година, защото ако Камерун не одобри споразумението, до 2014 година това ще има тежки последици значи те са заинтересовани. Има загриженост, че макар, че Камерун си е задал амбиционни цели, всъщност бедността се увеличава. Около 40% от населението на държавата живее в страхотна бедност. Въведено е законодателство неодавна което дискриминира хората с гей ориентация. Ние го осъдихме остро има някои проблеми също така в управлението с, с Камерон. Никой от тези проблеми няма да ни спре да одобрим споразумението, но трябва все пак да имаме предвид и споразумението от Кото, но и да водим задълбочени дискусии с Камерун по тези въпроси. Мисля, че обаче за мен най-големия проблем за това временно споразумение е, че то е само за Камерун, а не и за останалите държави от Централна и Западна Африка. Проведе се регионално интегриране в тази част на Африка. Създадоха се много институции, които насърчават търговията между централноафриканските държави, но е, има известни опасения, че ако Камерун едностранно подпише това споразумение, това ще подкопае е, дейността на другите. Ние смятаме, че това не е обосновано, тъй като аз се надявам, че комисията ще одобри това междинно споразумение. Петър Щастни има думата в началото на дебата. Благодаря, господин председател. От името на НРП, ние определено приветстваме Камерун да бъде първата държава. Може би искам да коригирам Дейвид. Всъщност е, става дума за повече от десетилетия, защото говорим за 2012 година. Говорим за потенциалните ползи и това ми напомня за някои други елементи, които ни пречат да се е, възползваме от възможностите. Ние работим с всички държави в региона, освен Камерун има други важни държави в региона и ние се надяваме, аз много уважавам Дейвид, зная какво каза той на пленарното заседание миналия път. Ние трябва да намерим някакъв компромис, трябва да доведем нещата до а, окончателен завършек и фактически а, Камерун е първата краставичка, която а, маринована краставичка, която се вади от буркана с туршия. Като се извади тя, всички останали по-лесно се вадят. И сега колегата Риналди има думата. Благодаря, господин председател. Ние приветстваме това споразумение, приветстваме това, което беше направено от Дейвид Мартин. Определено сме съгласни с това, което той каза. Камерун е една много специална страна. Тя е пълна с, с противоречия, тя не е толкова зависима от външна помощ, но това е държава, която същевременно времено зависи много от е, суровините. Това е една държава с много странен процес на демократизация и модернизация. Нещо много положително беше направено, същевременно има и авторитарни марки, които се въвеждат в страната. Сега това антигей законодателство също така е тревожно. Това е една държава, която а, расте, но и а, а, това е една държава между Нигерия и Конго, между тези африкански гиганти. И в тази атмосфера, за нея това е голямо предизвикателство. Много е важно, много по-важно е да се проследява как ще помогне споразумението за партньорство на Камерун да поеме правия път в този с оглед на това измерение, свързано с економическите реформи и социалната, социалния контекст. Следващия оратор, благодаря ви за доклада. Аз не бях в началото. Не знам защо а, има такова голямо забавене. Аз искам да погледна резултатите. Там има проблеми. Спомена се регионалното сближаване. Не знам как ще може да се подкрепя този общ принцип. Ние искаме да насърчим регионалната интеграция, когато се извади само една държава при положение, че другите държави експлицитно изрично са казали, че не искат да бъдат част от това споразумение, не само а, Камерун. Мисля, че тук се засягат някои основни принципи. Доколкото аз разбрах, Камерун е направил предложение да се отдели, да се отложи този процес. И тогава каква разлика виждаме тук? Ще започнем ли да премахваме тарифите? Мисля, че е, може би този въпрос трябва да го разгледаме сега, но ако мнозинството реши, да се продължи работата. Това би трябвало да бъде включено в механизма на мониторинга, да се види какво е въздействието, до каква степен Камерун зависи от суровини, както и на регионалната интеграция. А, ние решихме през миналата сесия в Страсбург да видим кое е важно от страна на комисията. Важно е да се обмисли защо отнема толкова време, защо много държави отказват да се присъединят, какво трябва да се направи в бъдеще, защото ние не напредваме много бързо. Аз мога да направя много повече коментари, е, това споразумение не е благоприятно за Камерун. Тук липсват много защитни клаузи, например намаляването на тарифите с 80%. Това са неща, към които мога да е, подходя критично, но трябва да се види до каква степен това е свързано с регионалното споразумение. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Мисля, че с днешния дебат става ясно в какви опасни води сме се движили по време на гласуването миналата седмица в Страсбург във връзка с а, споразуменията за економическо партньорство. А, създаваме изкуствено напрежение без да напреднем по същество. И при всяка нова тема, с която се сблъскаме, ще трябва да решаваме много основополагащи въпроси. Благодаря за въведението на Девид Мартин. От него стана ясно, че а, когато говорим за споразумение с Централна Африка, това не е вярно. Говорим за споразумение с една държава от Централна Африка. Така че а, това противоречи на основния подход на Европейския съюз за интегриран подход към региони. А, Дейвид Мартин а, се аргументира а, като действително признава, че този подход е проблематичен, без да предлага някакво решение или да казва какво означава това споразумение за регионал... регионалното интегриране. Сигурен съм, че повечето от вас не са чели подробно това споразумение и не са прегледали всички защитни клаузи, които то, то съдържа. Има много неразрешени въпроси. Друг въпрос е, че през 2009 година споразумение, което е изключено тогава, едва ли ще отговаря на същите стандарти на едно ново споразумение, изключено през 2013 година. Така че трябва да постигнем също така съгласуваност на документите, за да можем действително да помогнем на економическото развитие в съответните държави. Така че действително е възможно Камерун по-скоро да страда от това споразумение. И затова искам изрично да помоля докладчика да се срещне с посланика на Камерун – да се срещне с другите посланници на централноафрикански държави, които са част от а, тази мрежа за партньорство, да покани с заинтересовани страни. За да може да зададе на тази група а, нашите въпроси, а, въпросите на докладчиците и на докладчиците в сянка. Helmut Scholz, uh, should I remind you that the... Хелмут Шолц, да ви е, припомним ли, че регламента е, за е, достъпа до пазара беше приета с гласовете на почти 700 души членове на нашия парламент. Сега давам думата на комисията. Ремковал. Um... Благодаря, господин председателю. Благодаря на почитаемите членове на парламента. Нямам много да добавя. Благодаря сърдечно за е, проекта на доклад. Е, споделям неговите е, препоръките на докладчика и негов, както и неговите опасения и се отнася много сериозно към тях. Всъщност е, те бяха повторени и от други членове на комисията. Мога да кажа, че това са наистина въпроси с важно значение в преговорите с Камерун, на които се опитваме да намерим отговор. Но разбира се, ние не стигаме чака до там да приемем препоръката да се забави препоръката на парламента, одобрението на парламента. Мисля, че има а, няколко важни елемента а, тук, както а, ни каза посланникът на минало заседание, а, Камерун се нуждае от това споразумение. Не следващата година, а сега. Както е посочено а, в доклада, одобрението на споразумението ще е важен сигнал не само за Камерун, но и за региона. В смисъл, че Европейският съюз сериозно мисли за съвместна работа. И е, освен това, е, мисля, че е, спогодбата цели да бъде постигната известна гъвкавост, така че след като бъде създадено партньорството, може да бъде тази спогодба изменена, вместо да зададем някаква фиктивна бъдеща дата, към която всичко ще се изясни до край. Благодаря ви. Ще бъдем също така много благодарни, ако споразумението бъде одобрено от Европейския парламент своевременно. Back to the... Председателят. Думата отново се дава на докладчика Дейвид Мартин. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Приемам току-що казаното от комисията. Това е междинно споразумение и амбицията трябва да бъде да стигнем до пълни споразумения за партньорство с всички централноафрикански страни. Не бива да бъдем изненадани, макар и да сме разочаровани, че останалите централно-африкански страни не искат да се обвързват с междинно споразумение, защото то е едностранно. То засяга само една сфера. И тъй като централно-африканските страни нямат с какво много да търгуват, освен с оръжие, те проявяват интерес естествено към пълноценно споразумение. Значи, инструментът трябва да е бъде улесняващ е, регионалната интеграция. Благодаря на колегата, който говори за е, гъвкавостта е, при изпълнението на споразумението. Когато миналия месец дойде тук, миналия месец, когато дойде тук миналия месец посланика на Камерун, беше казано какви са проблемите на Камерун. Разисквахме това и трябва а, да се вземат предвид исканията на а, Камерун за отлагане на изпълнението а, на някои ли, мерки за либерализация на тарифните пречки. Мисля, че, господин председателю, можем да проявим по-голяма амбиция. Не знам дали ще можем да съберем всички заинтересовани, но ако можем да го направим, ще се опитаме. И аз много бих се радвал. Сега, няколко опасения от моя страна във връзка с сегашното положение в Камерун. Едно споразумение се прилага само към една страна. Извинявам се на комисията, че се повтарям, но Камерун се нуждае от това споразумение. Това бе казано и от комисията. И освен това, мисля, че трябва да използваме тази възможност да гласува парламентът, да каже да или не, приемаме или отхвърляме. 26 април на обяд е срокът за внасене на изменения по резолюцията, но това е, е, е процедура по даване на съгласие. Е, и там трябва да се гласува с да или не. Резолюцията все още може да бъде изменявана. Що се отнася до предложенията на колегата Шолц. Ще преценя и ще ви съобщя каква е преценката. Точка 17. актуална информация за присъединяването на нови е, държави членки към Световната търговска организация. И сега вече ставаме само слушатели, обръщаме поглед към комисията, която е представена от Карлос Химено. Отговорник, вие ли сте? Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh, since the last... Благодаря, господин председателю. От последното ми посещение тук в комисията по търговия, нови членове са се присъединили Таджикистан. Един момент, ако обичате, прекъсва председателят. А, много ви моля, ние слушаме комисията. Който и да я представлява, дължи ми еднакво уважение. И също така, Република Лаос влезе в СТО. За първата третина на 2013 година е, бе отбелязан известен напредък е, е, при някои кандидати. В повечето случаи обаче той е ограничен. Надяваме се, че Казахстан, Сърбия и Босна и Херцеговина и, и Йемен ще могат да се присъединят. Има още две страни, които са откроени като приоритет на, на генералния директор на е, СТО за тази година Афганистан и Етиопия. Обаче там няма голям напредък и присъединяването на тези кандидати ще е трудно. За Сърбия. Е, Сърбия до голяма степен на последната финална права но там а, е, процесите се забавят поради факта, че действащото законодателство на Сърбия за генно модифицираните организми е а, а, напълно а, съответстващо на а, това на Световната търговска организация. А, има пълна забрана, а, но т.е. не съответства на това на, на изискванията на Световната търговска организация. Има пълна забрана. Те се опитват да уеднаквят е, е, е, законодателството си с това на Европейския е, съюз и имат големи проблеми с САЩ. Има още е, два подобни случая Индия и Бразилия, където има подобни проблеми. що се отнася до Босна и Херцеговина, на 27 март 2013 година имаше е, среща на работната група. сега в Женева има обща нагласа, че присъединяването е възможно още тази година. Работната група почти е приключила дейността си освен някои въпроси, които съществуват до странните отношения между Босна и Херцеговина от една страна и САЩ между друг, от друга страна, но се очаква те да бъдат преодолени бързо. значи ще има преговори с, САЩ, Бразилия, Еквадор и Панама. там ще има повече лекота. Има проблеми и в Украина, където е, се е иска пълна либерализация, каквато е нормална при търговията е, на основание споразумение за свободна търговия. Сега по отношение на Йемен има процес на присъединяване, който миналата година почти приключи, обаче при Украина настъпи ново забавене. Нейното влизане в организацията отново бе отложено. Мисля, че сега висящите въпроси са решени и е въпрос на седмица тази държава да влезе е, в е, е, СТО. При Афганистан а, има голямо желание за напредък в процеса. А, да, направени са предложения, но както казах по-рано, това е процес, а, който а, набра скорост едва през миналата година и а, много работа остава генералният директор на СТО, смята, че може да се извърши присъединяване през 2013 година, но това ще е много трудно. Другата страна, която може да влезе тази година е Казахстан. През март месец имаше цикъл от срещи и има напредък по въпроси, които трябва да бъдат решени. Е, в смисъл, че те са инвентаризирани, направен е списък на тези въпроси. Сега трябва да видим докъде ще се стигне през октомври. Е, основният проблем, който трябва да бъде е, решен е да се завършат преговорите за достъп до пазара и да се приведе в съответствие законодателството на Казахстан с тарифата на Митническия съюз. За тази цел ние като Европейски съюз отправяме сега началните си искания на държавите членки. В петък бе изпратен документ, който да разискват. Предполагам, че и вие сте го получили за сведение. И очакваме партньорите ни в следващите седмици да пристъпят към преговори с нас. Те са все още технически по характера си, но това е необходима фаза. Беларус ще е в дневния ред на комитета днес, тази седмица в петък, тъй като от страна на СТО има голямо желание този процес да приключи успешно след блокаж от 8 години е, за Китай и Индия а, има постигнат напредък по техните позиции. Предполага се, че от другите държави членки няма да постъпят възражения. Беларус трябва да актуализира след такъв блокаж доста а, документи, да даде нова информация. За това предвиждаме неформална консултация на 16 май. Както казах, с държавите членки в. а, отговорния комитет ще разискваме този въпрос в петък. Алжир сега трябва да направи същото като Беларус, да актуализира документите, плановете си за законодателна работа и тогава ще можем да проведем нова среща. Тоест имахме нова среща на 5 април е, с тях, но се оказа, че Алжир наистина трябва да предложи много допълнителни актуални документи. Що се отнася до двустранните преговори за достъп до пазара, Европейският съюз лицето на комисията предложи е, в Женева да се е, проведе такава двустранна среща, но тя е, не се е, проведе и за това сега очакваме предложение от алжирската страна. Е, отново ще повторим отновите, е, е, основните си искания за цените на транзита на енергия и за либерализацията на услугите. И най-сетне още един присъединил се член, за който имаше дейност в първата половина на тази година, Сейшел. Той изпрати преговорен екип в Женева в края на март там разискваме офертата за услугите. Е, защото за стоките имаме споразумение за партньорство. Имаме искане е, да обхванем строителството, екологията, е, транспортните услуги. Има индикации от Сейшелските острови, че те са готови е, да поемат ангажименти в тези области, но на основание двустранно споразумение за партньорство. Затова сега е, трябва да видим е, как ще удовлетворим това им искане. Мисля, че с това се изчерпва напредъкът през последните няколко месеца. Разбира се, ако почитаемите евродепутати имат въпроси, които да зададат на Европейската комисия. С най-голямо удоволствие ще им отговорим. Председателят, благодаря за тази актуална информация. Въпрос, Дейвид Мартин, заповядайте от социалистите, ако ми позволите. Ще задам един, може би, много наивен въпрос, но все пак, слушайки какъв е списъкът на страните, които проявяват интерес и искат да кандидатстват, питам се, страни като Беларус и Афганистан, какво си въобразяват, че ще получат от присъединяването към СТО? Те трябва да из, е, възприемат правилата на СТО, да изпълняват стандартите е, валидни за членовете. Е, нали? Е, тук в някои отношения можем да говорим за настъпила кома, ако не и за смърт. Какво ще получат тези страни от членството си в СТО? Те не са в положението на някои по-развити страни. какво смятат, че ще получат от това членство? Има ли действителни ползи или въображаеми такива? Е, може да се ползват, казва председателят, от третиране на най-облагодетелства на нация. Други бележки, Петър Щастник. Благодаря, господин председател. И аз искам да повдигна въпроса за Беларус. Вчера бях в заседанието, което проведохме за Беларус и ситуацията там. И аз зная, че те имат много лидери, които са в черните списъци на Европа. Зная, че това е а, много сложен процес. Може би след някакъв брой години Лукашенко ще изчезне. Има ли а, всъщност в СТО решението не се взема с мнозинство, всички трябва да са съгласни, така че такива държави имат почти нулеви шансове да бъдат прияти за членове а, какъв е хоризонта, какви са перспективите Беларус да влезе в Световната търговска организация? Други въпроси? Аз имам съмнения. Защо толкова агресивно се отнася Украина към присъединяващите се страни? Какво мислите? Благодаря, господин председателю. Аз мисля, че някои от въпросите по-скоро трябва да се зададат на съответните държави. Е, защо тези държави искат да се присъединят към СТО? Защо Украина е толкова агресивна? Мога само да намекна какво смятаме ние в комисията. Ясно е, че е, когато има една система с 159 държави членки, това е система на многостранна търговия, добре е човек да е член на една държава, да е член на този клуб. Това е, е с програма, която се приема в съответната страна, програма на реформи с външно измерение също така във връзка с, един статут на пазарна економика, която ще им даде възможност за е, по-добра защита на търговията. Когато говорите за Украина, а, може да се каже, че главният преговарящ казва, ми просто защищаваме интересите на нашата промишленост. А, обикновено това казват. Може би те са страдали толкова много а, в предприсъединителния период, че смятат, че всички трябва да минат през подобни трудности. Трудно е да се работи с тях, да се иска гъвкавост при тях, включително и като държави като Йемен. И накрая тогава, когато говорим за хоризонтите или времевия график за присъединяването евентуално на държави като Беларус. Ясно е, че процес се развива в политически контекст и за да стане Беларус член на СТО, докато в СТО решенията се вземат с консенсус. Ако няма консенсус, ще бъде трудно Беларус да се присъедини. Мога да кажа, че една от причините, поради която се ускоряват процесите в момента за Беларус, това е защото Беларус е част от митнически съюз, с Русия и Казахстан. Казахстан скоро може да се присъедини и двете държави, членки на Митническия съюз, имат интерес и другите две държави да се присъединят от гледна точка на общ интерес. Например, да кажем, ако Сърбия или Босна станат член, се присъединят към Европейския съюз преди да станат членки на, Европейс... на СЕТАХО, това би създало известни проблеми. Председателя, с това приключваме по точка 17. Точка 17 е последна надзора на пазара на продукти. Водещата комисия не сме ние, а ИМКО, така че това всъщност е становище, което ние изготвяме за ИМКО. Нашия докладчик е колегата Куташ, на когото давам думата. Благодаря, господин председател. Нови регламент за надзор над пазарите е предназначен да опрости надзора върху нехранителните продукти, за да се осигури по-ефективна защита на обществения интерес, здравето на хората, опазването на околната среда. Правилата ще бъдат по-уеднаквени и държавите членки на Европейския съюз ще имат полза от едините единните мерки. Също така има различия между държавите членки, редица от тях не са оказали ефективни ресурси, е, ресурси за ефективно следене на пазара. Именно за това трябва да се предвидят е, нови регламенти за надзор на пазара, за да може е, всичко да се обедини в един инструмент, като се надяваме, че това ще премахне дублирането и ще може да се приложи една процедура за всички нехранителни хранителни продукти. Необходимо е също така да се отчетат проблемите и на потребителите. Необходимо е да възстановим доверието на гражданите към вътрешния пазар. Те трябва да знаят, че регламента е важна стъпка по посока на безопасността на храните и че се отчитат интересите на повечето заинтересовани страни в борбата срещу несигурността на това европейско законодателство. Идеята беше да се създаде проект законодателство като част от по-широкия пакет от мерки за безопасност на продуктите. Това е становище, което ще бъде изпратено на комисията ИМКО. Комисията ИМКО е а, с пълна отговорност. Искам да обсъдя това с госпожа Пети Кайнен, за да може всички въпроси, свързани с нашата комисия, да бъдат отчетени при обсъжданията в ИМКО. Благодаря, Джордж. Иска ли някой да вземе думата? Няма. Комисията. Господин Нера. Може би отново информацията ми не е правилна. Добре, давам думата на комисията. Аз съм Кирил Николов, аз работя в Европейската комисия, Генерална дирекция предприятие. На 13 февруари 2013 година комисията прие пакета за ам, надзор на пазара е, включително две законодателни предложения за надзор на пазара и безопасност на продуктите е, и също така предложението за новия регламент за надзор на пазара се основава на факта, че единия пазар е, трябва да действа максимално ефективно. Свободното предвижване на стоките е една от най-добре развитите основни свободи, заложени в договор за функционирането на Европейския съюз, но условията не са достатъчни, за да предотвратят навлизането на пазара на вредни продукти, на търговци, които нарушават правилата, опитвайки се да постигнат някакво конкурентно предимство, за да може да се защитят европейските граждани от потенциално опасни продукти околната среда също е застрашена, дори обществената сигурност може да бъде застрашена. Надзор на пазара е отговор на този проблем, така че предложението, както каза докладчика, обединява всички разпоредби от три паза, видове пазарен надзор. Това предложение има за цел да се създадат прости, ясни и по-добри системи за надзор на пазара. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Не виждам други коментари. Господин Кутър също не иска да се изказва. Ами добре, тогава а, проекто а, доклада ще бъде разгледан през а, юни. Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за сътрудничеството. Закривам заседанието.